Um, Колеги, моля ви да заемете местата си, тъй като ни предстои гласуване. То ще е доста бързо. Председателя повтаря онова, което току-що каза. Моля ви да подготвите и картите си за гласуване. Днес е доста шумно. Благодаря ти, Томас. Моя помощник-председател отново ми помогна. И така, точка първа, дневния ред и неговото приемане. Ако няма възражение, ще считаме, че е прият. Що се отнася до езиковия режим. Днес, за съжаление, няма да имаме превод на чешки, датски, естонски, фински, харватски, латвийски, литовски, малтийски и словенски. Точка 3. Електронно гласуване. Дали всички са си взели картите? Ако има някой, който не го е направил, нека да ми сигнализира. Ще броим гласа му. Тук искам да кажа няколко неща преди да започнем и преди да дам думата на докладчика. Получили сме декларация от комисията, от комисар Йорова. Тази декларация ви беше изпратена. Писмото на АФЕТ, с което разполагате, е становище от АФЕТ, но не е официално становище. Това е едно писмо то показва позицията на АФЕТ, но не е официална позиция. Този документ също ви е изпратен. Сега ще се обърна към докладчика и ще го попитам дали желая да каже нещо преди гласуването. Благодаря ти, Клод. Уважаеми колеги, след около 6 години на разговори и преговори по общото рамково споразумение между САЩ и Европейския съюз относно защитата на личната информация във връзка с предотвратяването, разследването, разкриването и наказателното преследване на престъпления. Имаме резултат сега, той е пред нас, датира от преди година. Много от разговорите бяха придружени с или от пояснение от страна на комисията с цел да се гарантира, че няма да има проблем с тълкуването на споразумението. Тези е, декларации и пояснения ще бъдат прикачени към споразумението и ще бъдат включени в официалния вестник на Европейския съюз. Те ще бъдат публично достъпни за нашите партньори в преговорите. По този начин се поясняват три важни точки, за които и ние много говорихме. На първо място, това споразумение това е ясно от самото начало, не е правно основание за прехвърляния то допълва съществуващите правни основания във връзка с поразуменията, които съществуват между САЩ и ЕС. Тоест, тук се създават достатъчно много предпазни механизми е, за личните данни, когато има прехвърляне възоснова на някакво правно основание. Това е голяма крачка напред. Съответно, това решение по никакъв начин не представлява по форма или по същество а, решение за адекватност. Винаги може да се правят проверки дали съответното решение и неговите разпоредби отговарят на европейското законодателство, на хартата, ще може да се проверява дали САЩ прилага споразумението така както трябва. На второ място. Настоящото споразумение предвижда права на правна защита за европейските граждани, само ако тези права се дадат на всички граждани в допълнение към другите видове права, които съществуват, само тогава споразумението ще се приложи. Европейския съюз ще окаже натиск върху американската страна да се включат и хора, които се намират в Европейския съюз, но не са европейски граждани. По-настоящем това е невъзможно. Оставам с впечатлението от чутото от юристите, че споразумението ще бъде законно и без някои разпоредби за правна защита, т.е. няма да има проблеми с валидността, макар че отново казвам, правната защита ще се простира само до европейските граждани. Ако има разпоредби в американското законодателство, които са в нарушение на онова, което току-що казах, това споразумение няма да се приложи. Споразумението няма да се приложи, докато не се премахне проблема от американска страна мога да дам за пример за, за подобни е, неща споразумението за прехвърлянето на данни на пътниците, както и е, някои е, други е, споразумения. Тоест, САЩ е приела това изискване и то е правно обвързващо. Мисля, че това споразумение е много важно за прехвърлянето на данните. Сега положението много се подобрява, защото по-настоящем има споразумение за взаимна правна помощ, но стандартите не са толкова високи. Затова сега стандартите на защита на данните са много по-завишени и мисля, че ние трябва да подкрепим това споразумение. Не искам да дебатираме, казва председателя. Госпожа Инвелт иска да повдигне процедурен въпрос. Едно пояснение относно декларацията на Европейската комисия. Нека да види сега дали всички тълкуваме тази декларация по един и същи начин. Става дума за изключенията от така наречения Privacy Act. Комисията казва във връзка с оттеглянето на текста. Е, комисията казва, че точка 19.1 представлява съществена част от споразумението, която трябва да се изпълни в пълна степен. Тоест, докладчика съгласен ли е с мен, че това означава, че ако дерогациите не се отменят, то тогава ще се счита, че САЩ не прилага рамковото споразумение. Кимате. Виждам, че не казвате нищо друго, значи приемате. И така, споразумение между САЩ и Европейския съюз относно защитата на личната информация във връзка с предотвратяването, разследването. Сега искате да кажете нещо, така ли? Господин Албрехт, аз съм съгласен със следното. Ако САЩ не приложат нито една от разпоредбите на това споразумение, значи те не прилагат цялото споразумение и то не се прилага. Председателя, не можем да започнем дебат по този въпрос. Софи Недвелт, това е много важна тема. Трябва да получим пояснение. Докладчика сега казва нещо друго. Дали тълкуваме писмото както трябва? Искам да знам за какво гласувам. Това е информацията, която получавате. Повече няма да получите. Наричате това демокрация, казва госпожа Недва, да гласуваме нещо, за което не знам какво представлява. Днес получихме декларацията, господин председател. Не. Мисля, че трябва да имаме право на отговор. Бързо, казва председателя. Господин Албрех, нека да отговоря още веднъж. Пояснението казва, че от страна на Европейския съюз се изисква споразумението да бъде напълно приложено, включително и тази точка. Ако тази точка не се приложи, споразумението няма да се прилага. Толкова. Тук имаме споразумение. Естествено, трябва да видим какво ще направи новата американска администрация това споразумение ще се прилага само ако и двете страни изпълнят задълженията си по него. И така, изменения 1 и 2 са идентични. Всички готови ли са? Начало на гласуването. Очевидно сте готова. Аз, аз съм си загубила картата. Okay, just, just one second. One second, colleagues. Запазете тишина само за една секунда, казва председателя. Колеги, всички са толкова вълдушевени и шумни. Госпожа Гомеш не си носи картата. Кой друг не си носи картата? Госпожа Гризбек, Корнелия, вашата машина не работи. Бихте ли се преместили на друго място? Ще ви дам няколко секунди. Госпожа Еренс се мести, госпожа Гомеш и госпожа Гризбек не си носят картите. Значи, ако не възразявате, ще броим техните вотове, но те ще бъдат чрез вдигане на ръка. И така, докладчик иска да кажа малко повече за гласуването. Започваме с параграф 1. Идентични изменения 1 и 2. Това са предложения за отхвърляне. Начало на гласуването. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 10 гласа за, 40 против, няма въздържали се. И сега окончателно гласуване, поименно гласуване, начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се 41 гласа за, 4 против, 6 въздържали се. Поздравления за докладчика. Благодаря ви за търпението, колеги. Гласуването приключи. Преминаваме по другите точки от дневния ред. Моля, онези, които искат да си тръгнат, да го направят много тихо. Трябва да преминем към другите точки от дневния ред quietly. Thank you. Colleagues, let's move to point four. И така, точка 4. Много важна точка. Ще ви дам една секунда. Координиране на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до предоставянето на аудиовизуални медийни услуги с оглед на променящите се пазарни условия. Докладчик по становище е Ангелика Млинар от групата на АЛДЕ. Готова ли сте? Колеги, запазете тишина. Благодаря, господин председател. Председателя, представете вашия текст. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко. Новото предложение, прието от комисията през май, представлява едно разширяване на приложното поле към платформите за видеосподеляне, като целта е да се ограничи вредното съдържание, за да не го гледат непълнолетни. Нашата комисия не получи достатъчно информация. Лисабонския договор и хартата не бяха зачетени. Комисията Либе има изключителни правомощия относно наказателното право, в частност ксенофобията, словото на омразата. Както знаете, по силата на това споразумение станахме свидетели на една а, битка за правомощия между комисиите и нашата комисия загуби. Можем да извлечем полки, обаче в бъдеще трябва да бъдем достатъчно последователни и да настояваме за своите прерогативи въпреки политическия натиск. Сега по съдържанието. Аз съм докладчик от името на Либе и ще говоря за пет аспекта. На първо място трябва да има един последователен, обективен подход, да имаме последователен подход относно съдържанието, което се предлага, да защитаваме непълнолетните, да противопоставяме, да се противопоставяме на словото на омразата и на зловредното съдържание. Е, свободата на словото в Европейския съюз. Това е особено важно. Мисля, че тук трябва да имаме по-голяма последователност. Много често в парламента критикуваме държавите членки, е, защото нарушават е, основни човешки права. Сега е време да се вземем и с аудиовизуалния сектор – и да видим какво е положението там. Надявам се, че ще ме подкрепите. Готова съм да работя с докладчиците в сянка. Надявам се, че ще успеем да стигнем до обща позиция и да се надяваме, че нашия глас ще бъде чут в Комисията по култура. Благодаря, каза председателя. Тук са някои от докладчиците в сянка. Някой иска ли да вземе дума? Господин Агуеро иска да се изкаже. Благодаря, господин председател. Струва ми се, че предложението на Комисията за изменения в директивата за аудиовизуалните услуги трябва да бъде приветствано. Европейският парламент няколко пъти е призовавал да се направят промени заради бързо променящия се технологичен пазар. Освен това, директивата подчертава, че трябва да се зачитат основните права, да се изпълнява записаното в Хартата за основните права на Европейския съюз. Защитата на непълнолетните е водеща цел. Затова и мисля, че тя трябва да е максимална – би трябвало да създадем една безопасна среда за отглеждането на децата. Това отговаря и на член 24 от хартата. В това отношение трябва да напомним призивите на Европейския парламент и резолюциите за защитата на децата в цифровия свят. Имаме и резолюции срещу посегателствата срещу деца в интернет. Аз съм твърдо убеден, че децата трябва да бъдат закриляни онлайн без никакви изключения. Ще ви напомня и бившия член 7 от директивата, той е заличен в новия вариант. Член 7 гласеше, че медийните доставчици трябва да гарантират постепенен достъп за хората с зрителни и слухови увреждания. Доколкото знам, комисията ще приеме една обща рамка за достъпността на тези услуги в съответствие с Конвенцията на ОНЕ за хората с увреждания, но докато не се приеме тази рамка, би трябвало да има по-строги изисквания, да настояваме държавите да предоставят жестомимичен превод, субтитри, по-лесни начини за навигация. Това трябва да се отрази в нова разпоредба на директивата. Искам да благодаря на докладчика за непрекъснатите усилия и да я уверя, че ще съдействаме. Много ви благодаря. Господин Павел, той също е докладчик за социалистите. Благодаря, аз приветствам измененията в директивата. Наистина, пазарът се променя и ние трябва а, да сме в крак с новите технологии. Благодаря на колегата Милер. Мисля, че пете основни теми са много добре разработени в становището и искам да кажа, че независимостта на ЕРГА е много важна за нас – повече от всякога в този момент. Онлайн платформите също трябва да се следят внимателно и да не се прилагат частни политики. Не може отговорността да пада единствено на частните компании. Затова мисля, че трябва да има регулиране. Принципно, като че ли има предпочитание за ексанте контрол от страна на частния сектор, но това може да доведе до ограничения на свободата на словото и край на генерирани от потребители, генерираното от потребители съдържание. Благодаря. Благодаря ви. Първо благодаря на докладчика за това толкова добро предложение. Със сигурност в необходимата посока. Добре е, че е заличена думата морален в определението на съдържанието. Освен това, имаме принципите на законност, пропорционалност, необходимост. Важно е и член 52 винаги да бъде изпълняван. Направени са и пояснения по изпълнението от страна на държавите членки. Все още остават някои въпросителни дали комисията или държавите членки ще следят за изпълнението. Ние сме за хармонизация и може би е по-добре да се инвестира повече в укрепването на европейските регулатори – а не комисията. Това са само някои идеи. Проверката на възрастта не би трябвало тя да води до обработка на допълнителни лични данни. Това е важно с оглед на регламента за защита на данните не бихме искали да се изгради една допълнителна инфраструктура за надзор, само за да се види дали си дете или не. Както казах, не бива да се събира допълнителни данни. Изменение 27 език на омразата Правилно е, че се добавят категории за деликатната информация, като например сексуална ориентация и така нататък. Може би все още няма достатъчна яснота, но е добре да се запише, че тази информация не бива да бъде причина за ограничение на на личното съдържание. Не бива тази информация да се използва за мотив на решението. Добре е тук текстът да бъде малко по-строг или по-ясен. Блокирането на съдържание – това е един чувствителен въпрос от гледна точка на това как точно да се организира. От процедурна гледна точка ми се струва, че ние трябва да настояваме за съдебен преглед и може би и съдебно разрешение. Това са моите бележки, но принципно съм много положително настроен и се надявам, че във водещата комисия ще можем да окажем необходимото влияние, тъй като темата е много важна. Ние трябва също така и да защитим независимите регулатори. Благодаря ви. And, uh, и други колеги искат думата. Колегата Долтън, след като чуехме докладчиците, да, в сянка, аз съм докладчик в сянка от ЕКР. Извинете, казва председателя, не е посочено тук, сега вече го знам. Първо искам да благодаря на докладчика за становището. Наистина стъпка в правилната посока. Приветствам идеята да се защитават малолетните и непълнолетните жертвите на езика на омразата. Според мен е необходимо обаче е, да се даде по-добро определение на вредното съдържание и подстрекаването към омраза. Имам чувството, че ние стигаме твърде далеч като изброяваме раса, религия и така нататък, но няма яснота. Освен това имаме директивата за електронна търговия и ограничената отговорност по нея. Това се отнася и до свободата на словото. Притесняваме идеята комисията да извършва надзор, особено на регулаторите. Това са отговорности на държавите членки по настоящем. Аудиовизуалните услуги, освен това, подлежат на териториалния принцип, както неведнъж е подчертавано от комисията и парламента. Затова трябва много да внимаваме да не посегнем на правата и отговорностите на държавите членки. С това оточнение, аз се съгласявам и с принципа е, на развитие за мен е много важно да стигнем до правилния баланс от една страна закрила, но от друга страна да има и разпространение на съдържанието. Готов съм да работя конструктивно с докладчика и останалите докладчици в сянка. Ние не разбрахме, пояснява председателя, кой изтъкна член на ЕКР, докладчика в сянка, затова не ви дадох думата по-рано. Госпожа Киничи, благодаря ви. Аз също бих искала да благодаря на докладчика за отличната и работа. Също така ми се иска да привлека вниманието ви към факта, че това е текст за защита на малолетните. Принцип, който би трябвало да се прилага към цялото прието законодателство. Знае много добре, че децата, младите хора непрекъснато са онлайн. За тях това е естествения свят, спонтанно разглеждат нов материал, но те са и уязвими Децата и младежите често не разбират до край каква е опасността от детската порнография до всякакви други опасности, като насилие в интернет или подстрекаване към омраза. Те просто не виждат тези опасности. Именно за това за нас е много важно да се защитават правата им. Благодаря, госпожа Лорести. Благодаря ви. Аз също искам да благодаря и да подкрепя позицията на докладчика. Ние също се притеснявахме дали комисията трябва да извършва контрола, дали търговските звена трябва да имат правата да следят за съдържанието. Нашата опозиция е важна и се радвам, че сме единодушни. Иначе всички сме съгласни, децата трябва да бъдат пазени но аз съм запозната с доста изследвания за детското насилие. Има един проект EuroKids Online. Оказва се, че основният проблем е свързан с това, че децата се оказват сами в тази цифрова реалност. Те не казват на родителите или на учителите какво правят там. И е много трудно всъщност да бъдат защитени след като няма какъвто и да било контрол от страна на родителя или учителя. Ние трябва да се запитаме как да пазим децата, как да осведомяваме хората около тях. Споменах насилието Изследванията показват, че всъщност новините са източника на най-голямо насилие в аудиовизуалните медии, защото непрекъснато децата гледат насилие. Например, в моята страна 10 годишни деца в началното училище избухнаха в сълзи, когато Тръмп спечели изборите. Не ви лъжа. Дори показването на Тръмп е вид насилие. Това е една емоционална, индивидуална реакция и ние трябва да пазим децата от такъв емоционален стрес. И нека отправя едно предупреждение. Понякога ни се струва, че е достатъчно нещо да се запише и вече закрилата е на лице, но изследванията показват, че проблемът всъщност се корени другаде. Разговаряла съм с учители, родители, оказват се много важни и по-големите братя, НПО. Добре е също така да се насърчава и саморегулирането, като имаме професионално регулиране, а не отгоре надолу. Благодаря. Някой друг желая ли думата? Ако не, се връщам на докладчика, госпожа Млинар. Бих искала от процедурна гледна точка да кажа, че становището е много важно за комисия Либе. Аз съм съгласен с казаното от госпожа Млинар по член 53. Самата тема е много значима за нашата комисия, така както и в комисията по култура, разбира се, но е необходимо нашите докладчици всяка сянка да го имат предвид. Би трябвало становището не просто да е обикновено становище, много убедително становище. Заповядайте много ви благодаря за коментарите, благодаря на всички докладчици в Сянка. Виждам, че ние сме обединени, имаме и достатъчно време, за да ни чуят и видят. Наистина разчитам на вашето съдействие и се радвам много, че се движим в една и съща посока. Няма да е лесно, мога да ви уверя. Миналата седмица в Брюксел проведохме едно ослушване. Оказа се, че позициите на двамата докладчици от Комисията по култура са много различни от нашите. Но, както вече беше посочено и от господин Павел, ние трябва да настояваме благодаря ви за подкрепата. Ще продължим да се борим. Трябва да успеем. Благодаря. Наистина, но вие имате много задълбочени познания и искам да ви пожелая успех. 2 декември, 12 на обяд, това е крайния срок за изменения. И сега преминаваме към последната точка за днес – Европейската агенция за обежище. Докладчикът няма как да бъде тук, но Ана Гомеш се съгласи любезно да го представлява. Благодарим ти, Ана. Съвсем набързо да въведа темата. Това е част от е, пакета от 4 акта по обежищата. Става дума за това ЕАЗО, Европейската служба за подпомагане на обежищата, да се превърне в една пълнокръвна агенция за обежищата. Докладчицата ще ни е, каже за 500-те 82 изменения, по нещо за тези 582 е, изменения е, не зная е, какво а, ти е поръчал господин Нидер Мюлер да ни кажеш, но благодаря ти, Яна, за това, че го заместваш и е, че ще ни въведеш в този доклад. Е, благодаря. Благодаря. Питър ме помоли да ви кажа следното. Получихме е, 682, 682 изменения по регламента за Европейската агенция за убежищата и използвам възможността да благодаря на всички за е, това, което допринесаха към е, това досие. Е, заключенията, е, най-точно измененията сочат, че има значителна подкрепа за проекто доклада, който е изготвен. Изглежда има съгласие по е, това ЕАЗО да еволюира в агенция, което да играе ролята на нали, агенция, която да подпомага да, строи, да и да прилага на практика политиката по обежищата това ще помогне е, да се е, постигне целта за е, оперативната е, е, е, капацитет на агенцията чрез човешки ресурс. Трябва или да се увеличи персонал, или да се даде възможност да работи тя по, в по-тясно взаимодействие с комисарията на ООН по Е, смятаме, че Азо наистина е по-полезно от Фронтекс, но е, Питър Нидельмюри смята, че е, защита на правата на човека и международните задължения трябва да получат някакви гаранции. И именно това е отразено в е, измененията. Заслужава да се спомене също, че сътрудничеството между ЕС и Агенцията е, за обежищата и Европейската агенция за граничен и е, крайбрежен контрол и брегови контр... Е, брегова охрана ще се трябва да се разграничат ясно, да се избягва дублиране и тези агенции да работят и да си помагат с оценка и анализ на работата една на друга. Радвам се, че повечето изменения са за това да се даде ключова значима роля на тази агенция в е, проследяване системите за убежище на държавите членки, за да се избегнат ситуации на ескалация и да се избегнат ситуации, които е, заплашват, застрашават е, функционирането на общата система за убежище. В това отношение изглежда има всеобщо съгласие, че мониторинга няма да е достатъчен, ако няма съответните санкции. Няколко идеи се обсъждат в момента. Питър е, е оптимист, че преди края на декември ще е, нам стигнем до съгласие между е, докладчите в Сянка и предложението ще бъде готово за гласуване. Благодаря, Ана, за това, че замести господин Игър Мюлер. И понеже някои докладчите в Сянка присъстват, желаете да вземат думата? Заповядайте. Благодаря, господин председател. Да благодаря на Ана Гомеш за този е, доклад. Да е, подчертая конструктивния подход на докладчика Питър Нидермюлер, както и на другите докладчи Сянка. Това е много важно досие. От една страна е, то е отрешаващо значение за създаването на една е, пълнокръвна система за убежища, е, която да действа и да гарантира на държавите членки да, да, да даде средства за е, демонстриране на европейска солидарност по този е, въпрос, защото натиска към някои държави членки е огромен. Е, е, надявам се, че ще стигна до съгласие до края на годината. Е, на този етап бих искал да е, насоча вниманието ви към три въпроса. Първо, агенцията трябва да доведе до максимална конвергенция при вземане на решенията по убежище. Компетентността за вземане на такива решения е национална, правомощията са национални, но за да не се стигне до избиране на най-благоприятни условия и вторични движения, трябва да имаме сближаване на решенията, конвергенция. Това може да стане с една солидна информация за държавата по происход и съответното обучение. Второ, трябва да гарантираме, е, да, трябва агенцията да е, е, е съоръжена със средства да, да, да помага на държавите членки, които са в затруднение. И то това ще трябва да бъде бързо, да става бързо, като се е, е, избегнат национални е, така егоистични теждения. И е, е, трябва ни преди всичко да имаме един много е, мощен механизъм за мониторинг, който да е, гради взаимно доверие между държавите членки, като засилва сътрудничество между агенцията и, е, държавите членки един механизъм, който предотвратява бъдещи кризи, като гарантира коректното прилагане на общата система за убежище на Европейския съюз съответния капацитет и готовност за националните системи за обежища един механизъм, който не е безпомощен и беззъд, така да се каже, но помага на държави членки и санкционира такива, които не е, прилагат е, системата, европейската система за убежище. Не мога да си представя как е, си затваряме очите пред това, пред държави членки, които не изпълняват задълженията си по убежище, но продължават да се ползват от правата на Шенген. Благодаря следващия докладчик е, в сянка. Благодаря, господин председател, госпожо Гомеш. Както се каза и в предишни дискусии, ЕКР е за създаването на такава агенция стига тя да доведе до, да има смисъл и да, да има добавена стойност. Също но смятаме, че е важно отговорно е, оценяват е, и е, приемат и оценяват за, молбите за убежище си остава правомощни държавите членки и е, не може да се очаква решение от агенцията дори по молба на държавата членка. По същия начин ролята на НПО-та, която се предлага в много от е, измененията и компромисните изменения. Е, Имиграцията е политически въпрос и политическия неутралитет на НПО-тата в тази област е наистина съмнителен. Трябва да задраскаме споменаване ролята на Европейската агенция за убежища при пренасочване и преместване на бежанци и тесещи убежище. За нас пренасочването не е решение на миграционната криза целта на обща система, Европейска система за обежища, пък и на агенцията, като един от инструментите й, е, трябва да бъде да се избегне търсенето на най-благоприятни условия за обежище и злоупотреба на системата, като се превър... да не се превръща тя в канал за миграция, да не се улеснява е, тази злоупотреба. В този смисъл е, много от компромисните изменения, за, съж... за мое съжаление и наше съжаление, не подобряват първоначалното предложение на комисията. Благодаря. Друг е, желая ли? Ако не, Ана, е, заключителни думи. Само да подкрепя Карлос Коелю е, в това, което той каза, а именно, че страна, която не изпълнява задълженията си по отношение на Европейската система за убежища, трябва да бъде дисквалифицирана от Шенген. Много важно е, идея е това. Ще го ще спомена това пред Питър. Е, друго, една идея, която Питър също е засегнал, а именно важно е да се избегне дублиране на работата между Европейската агенция за, за брегова и гранична охрана по отношение на анализи и оценка. Но разбира се, ролята на агенцията за обежищата е да гарантира прилагането на системата за обежище. И ние трябва да, да така укрепваме, да, да засилваме държавите членки да е, вземе мерки срещу е, държави членки, които не изпълняват задълженията си. И няма преди само обработката на, на мълбите за убежище. Други неща. Например, ето Гърция. Гърция знаем, че има големи трудности. Тя нямаше такава агенция. Трябваше да я създаде, за да решава проблемите. Но някои е, неща, които наблюдаваме там, са доста тревожни. Е, подпомагането на тази система, техническата помощ на агенцията може да значително да промени нещата. Бях неодавна в е, Гърция с е, служители на ЕАЗО, които помагат на гръцките власти да оценяват, да преценяват е, беженците за пренасочване. Но има много проблеми. ЕАЗО може да бъде укрепено с повече персонал но какъв е смисъл да има повече персонал, ако гръцките власти твърдат, че по, по национални съображения, например, ролята на ЕАЗО е доста ограничена? Това е нещо, което трябва да, на което трябва да се обърне внимание. Важно е, когато се стигне до условията за преместване, за пренасочване. Благодаря. Ще се гласува в Либе на 8 декември. Благодаря на Ада и на двамата докладчика в Сянка. И така, колеги, стигаме до края на заседанието. Е, точка разни. Ако нямате, следващо заседание е на 20 и 29 е, ноември.